Bene, cari colleghi, possiamo iniziare eh, la nostra sessione di oggi che prevede una serie di voti. Драги колеги, мисля, че е време да започнем днешното заседание. Имаме всъщност няколко гласувания за деня. Моля да приготвите картите си за гласуване, да ги споставите в устройството за гласуване, ако трябва да гласуваме електронно. Първа точка – междуинституционално споразумение относно сътрудничеството по бюджетни въпроси. Можем да започнем гласуване. Воти контрари. Моля ви да гласувате е, за, след това против сега в момента. Като че ли никой няма енергия да вдигне ръка за гласуване, така че нека електронно да гласуваме, ако обичате.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 39 са взели участие, 29 за, 6 има против. 4 има а, въздържали се. Компромисни изменение. Първо, за, против, приема се. Изменение 15 оказва председателя. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто, за, Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 19. За. Против. Въздържали се. Бих казал, че се отхвърля. Шесто отпада. Компромисно изменение трето две части. За първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. 24-то изменение за, против, въздържали се, приема се. След това. Параграф 1, изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 то изменение за, против, въздържали се, приема се. 12 изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега по а, гласуване на целия доклад, електронно гласуване. И така, 43 са гласували, 40 за, 1 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега преминаваме Един момент, казва председателя. А, все още не е дошъл служителят, който се е занимавал с изготвянето на ам, списъка за гласуване. И така, 16-та точка. Четвърто изменение за против, въздържали се, приема се. Шесто за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение първо за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към десето изменение за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение второ за, против, въздържали се, приема се. 15 изменение. То е съвместимо с компромисно изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто изменение за, против, Извинете, поправи се председателя. Аз казах 11, а това е 21 изменение. За, против, Не съм сигурен. Нека да проверим а, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Четиридесет и четирима са гласували. 32 за, 12 против. Приема се. Продължаваме. Компромисно изменение трето за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за, против. Не разбирам точно какъв е резултата. Нека да проверим. Моля, гласувайте. 46 са гласували, 22 ма за, 24 ма против, отхвърля се. 27 за против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против. А, имам усещането, че е отхвърлено. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Сега 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Четиристо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 не се гласува. Има устно изменение по него, така че компромисно изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме 47 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 51 за, против, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. Е, устно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се. А, бих казал, че се отхвърля, но нека да проверим. 59-то изменение, моля гласувайте. Четиридесет и седем души са гласували, 23 за, 24 против, отхвърля се. 60-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, 62 също трябва да бъде гласувано. Съжалявам. Сега току-що ми казаха. Така че 62 трябва също да бъде гласуван, защото 61 го отхвърлихме. Така че 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 в две части по първата част за, против, въздържали се, <clears throat> отхвърля втората част за, против,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 77 отеглено, 81 две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с 78 за, Mm-hmm сега ни отхвърлихме втората част по 81 и затова трябва да гласуваме сега 82. Нека по 82. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега вече 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79 за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84-то 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Второ устно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Продължаваме с 93-то. Отхвърлихме 89-то и сега трябва да гласуваме за 87-мо. За, против. Въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, 107 казаха ми, че има а, искане за поименно гласуване. А, изменението е внесено на време. Иска ли някой да вземе думата а, от името на зелените или ще гласуваме електронно? Госпожа Бартнер. Аз for vote. А, не, аз само исках да имаме поименно гласуване. Номинале сул 107. Вот ординарио. Вот... Е, добре. Нормално гласуване. По 107 за. А, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за. 111 за. Против, въздържали се, приема се. 110 за. Против, въздържали се, приема се 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 не се гласува, то е идентично устно изменение, трето за, против, въздържали се, приема се. Осмо компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. След това 117 за против. Въздържали се, бих казал, че е отхвърлено. Устно изменение четвърто. Тук също има искане за поименно гласуване от консерваторите. Поименно гласуване. Устно изменение четвърто. Моля, гласувайте. 49 е, души са гласували, 38 против 11 за отхвърлено. 121 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 тук също има искане за поимено гласуване от зелените. Така че по първата част. Моля, гласувайте. Четиридесет и девет души са гласували. 34 за, 10 има против. Втората част е отеглена. Девето компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се. Не е ясно за 135-то. Гласувайте с електронните карти. 135. 47 души са гласували, 33 против, 14 за. Отхвърля се, няма въздържали се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 за, против, не е ясно. Моля електронно гласуване по 142. Край на гласуването. Прието е 27 гласа за, 21 против, 144 за, против, въздържали се, прие... приема се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 Електронно гласуване. Моля по 150-то. Петдесет души са гласували, отхвърля се. Но иначе не можах да разбера, като вдигахте ръка. 12-то компромисно изменение, за, против, въздържали се, приема се.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 39 за, 2 против, 9 въздържали се. Поздравления за докладчика. Rafforzamento della sicurezza chimica. Укрепване на химическата, биологичната, радиологичната ядрена сигурност в Европейския съюз, план за действие на Европейския съюз. докладчик. Започваме с измен 26. Кой е за? Изчакайте малко, моля. Добре.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 Sì, sì. Va bene, va bene. Allora. Добре. Мисля си, че вече можем да продължим. Докладът на госпожа Люзинг. Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Три. За? Против. Въздържали се. Приема се. Две. Изменение 4, параграф две. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пет. Да, господин Дейвид. Благодаря ви в нашия списък за гласуване се казва, че ако изменение 1 е прието, изменение 3 отпада, тъй като ние гласувахме заедно. Не разбирам какво точно правим в момента. Sì, è corretto, eh, il treno non andava. Абсолютно сте прав. Не трябваше да гласуваме по 3. Така, 4. Гласувахме за него. Сега 5. Кой е за? Кой е за? Изменение 5. Против? Въздържали се? Приема се. 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седем. За? против, въздържали се, приема се. 8. Кой е за? Всъщност, трябва да бъде изменение 13. Извинете. И така, 4 части в изменение 13. Кой е за първа част? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част? За? Против? Въздържали се? Приема се. 3. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Четири за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 14 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. Гласуваме по изменение 18 в момента. Lasciamo perdere perché strozzo questa cosa. dobbiamo andare al prima. Dobbiamo Va bene. È adottato il 15, andiamo alle 20. Така, 15 беше прието. Сега 22. Voti favorevoli. 22, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, според мен се отхвърля. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се, според мен също. 26 кой е за? против. Нека да проверим по електронен път. 26. Моля, гласувайте. 52 schede, 51 votanti. Chiusa la votazione. Край на гласуването. 30 за, 18 против. Приема се. 28 в две части. Първа част, кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Добре. Нека да вдигнем всички ръка, защото ми е много трудно да разбера. Моля, вдигнете ръка ясно по първа част. Не, нека да направим електронно гласуване. Първа част гласуваме електронно. 3 19 респинто. 33 против, 19 за, отхвърли се. Втора част, кой е за? Против. Отхвърля се. 29 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 30. За. Против. Въздържали се, приема се. 35. Разделно гласуване. Изчакайте малко, моля. Е адотато. 33. Favorevoli. 33. Favorevoli. Извинете, 33. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32. Кой е за? Връщаме се към 33. По искане на ЕНП електронно гласуване. Моля гласувайте. 51 votanti. Chiusa la votazione. Край на гласуването. 32 за, 19 против. Приема се. Сега. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 38 за. Господин Ван Орден. Господин председател, не гласувахме по изменение 35. Така е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 против, въздържали се, приема се. 2. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 42. Кой е за? Против, въздържали се, въз... приема се. 43 за. Не видях, но разбрах, че се оттегля. Затова 44 сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега 49. Е Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега окончателно гласуване. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четиридесет девет за, двама против, няма въздържали се. Приема се поздравление. Сега гласуваме. Е, и така, следващата точка предоставена на гаранция Европейския съюз на Европейска инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз. Aspettarlo. Bene. Possiamo allora procedere <clears throat> al ehm, voto delle... И така, ние преминаваме към гласуването 26-то изменение е за, против, въздържали се, приема се. 27-мо, две части, първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се първо компромисно изменение. Иска ли някой да вземе думата? Не. Шестдесет и шесто е оттеглено, 67 трябва да се гласува. Няма възражения. 67 оттеглено, значи първо компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 73-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 74-то с устно изменение номер 2 за, против, не съм много сигурен. Нека да гласуваме а, с електронните карти по 74-то изменение. 47 са гласували, 25 против, 20 за, отхвърля се 300 изменения. Против, въздържали се, приема се. Второ изменение, компромисно изменение, за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 две части, първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част. Не, а с, второ, с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 79 Устно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. След това 80-то изменение в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, Нека да а, проверим по втората част на 80-то изменение. Гласувайте с електронните карти. Десет души са гласували, 35 гласа против, 15 гласа за, отхвърля се. 81 за, против,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 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 с 8, изменение за. Не, то отпада, казва председателя. Защото приехме 85-то. Така, 36-то. За. 36-то за, против, въздържали се, приема се. 37-то за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89-то, устно изменение 9-то се съдържа в него за, против, въздържали се, приема се. 90-то за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 то с 10 устно изменение за. По 39-то изменение. Зелените искат поименно гласуване. Моля, гласувайте. глас. 50 души са гласували, 33 гласа преди 17 за, отхвърля се. Сега 39-то. За, против, въздържали се, приема се. 96 и 97 се гласуват заедно, за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ, за, да, не, трябва да гласуваме и 40-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, Е, не ми стана ясно. Електронно гласуване. 50 schede, 49 вотанти. 50 души са гласували, не 49, 36 за, 13 против. С голямо мнозинство се приема, но вие не си вдигате хубаво ръцете, не мога да разбера. 42 за, против, отхвърля се. Четвърто изменение. За, против, въздържали се, приема се. Два... 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. 43 е оттеглено. Пето за, против, въздържали се, приема се. Шесто за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 е, е оттеглено, 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 е, за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 оттеглено, 9 за,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 Въздържали се, отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето компромисно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с 15-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16 за. Против въздържали се, приема се. 60 не, 17 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 19 следва за, против, въздържали се, приема се. 20 за,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 А, така, 8 гласа за, 42 гласа против. Отхвърля се с голямо мнозинство. Отхвърля се. Come 50 schede, 48, 48 са гласували, 46 гласа за, няма против, двама въздържали се. Поздравления за докладчика, господин Пейон. Adesso abbiamo questo. Eh? Allora, protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione tra протокол за сътрудничество между Европейския съюз и Молдова. Моля, гласувайте по този доклад. Гласувайте. 49 души са гласували, 49 гласа за, няма а, против. Това. Поздравление за докладчика, господин Лотсън. Сега преминаваме към следващата точка. Изграждане на капацитета на Европейския съюз за бързо реагиране на госпожа Вебер. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. След това второ за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето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 Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за. Против. Не съм сигурен. Не съм сигурен за резултата от гласуването, затова гласувайте с електронните карти по 12-то изменение. Моля, гласувайте. 48 са гласували, 30 гласа за, 16 против, 2 въздържали се. Приема се. 13 кой е за, против, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 в две части. Кой е за първа част, против, въздържали се, приема се. Втора част, кой е за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за. Дичотто, фавореволи. Дичотто, фавореволи. 16 се приема, 17 отпада. 18 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Да, отхвърля се според мен. Но моля, вдигайте високо ръка. Нека да проверим по електрон 518, Моля, гласувайте. 49 schede, 47 votanti. Chiusa. Е, край на гласуването. 37 против, 10 за, отхвърля се. 19, кой е за? против, въздържали се, приема се. Мисля. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21, кой е за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по 21. Моля, гласувайте. 9.49, ha chiuso la votazione. 22 contrari, 27. Край на гласуването. 22 са против, 27 са за. Приема се 22. Устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се окончателно гласуване. Електронно гласуване. Possiamo chiudere la votazione. Край на гласуването. Тридесет за, 8 против, 2 въздържали се. Не, не, не се отхвърля. Поздравления за докладчика. Малка почивка. Пет минути почивка. И след това ще продължим по дневния ред. Колеги, си волите prendere posto, possiamo... Уважаеми колеги, нека да продължим работата ни в съответствие с дневния ред. Нова стратегия за Афганистан. Докладчикът е господин Арлаки. Лаки, слушаме ви. Благодаря ви. Това е едно заседание, което провеждаме преди гласуването. Междувременно бяха постигнати компромиси и има голяма степен на съгласие по 20 по 26-те компромисни изменения, които обхващат много от точките в моя текст. Бих искал да кажа нещо по редица въпроси. Причината, поради която понякога моят списък за гласуване посочва минус – е просто защото много пъти има повтаряне. Има също някои проблеми с стила. Бих искал доклада да бъде разбираем за всички. Затова избягвах всякакъв жаргон, както и обяснения, които претоварват доклада. Имаше 6-7 изменения, които бяха много дълги и като цяло повтаряха идеите в доклада. За това съм сложил минус срещу тях. Но съм установил контакт с всички автори и ги помолих да отеглят своите изменения, тъй като повечето от тези изменения вече така или иначе присъстват в текста на доклада. Една техническа бележка има грешка в компромис, В компромис 19 за броя на афганистанците, които живеят от бизнеса с опиум. Компромис 19 казва 4 милиона, това е погрешно. 1,6 милиона. Това се споменава също и в друга част от доклада. Така че правилната цифра е 1,6 милиона. Аз проверих това и други източници. Така че надявам се, че не възразявате. Това е чисто техническа промяна, която можем да нанесем преди да гласуваме по окончателния текст, а преди това по компромисите. След това по изменение 306 в е, точка 4 предложението беше вместо обучение на полицейските сили, да има обучение на въоръжените сили, полицейските сили и обучение е, и, извинете, върховенство на закона. Аз бих предложил да се пропуснат силите за сигурност, както се предлага, да има само обучение на полицейските служители и върховенство на закона. Мисля си, че можем да постигнем съгласие по това. След това имаме и изменение 371 и 372. Касолиди, Савано Орден, Джанако, точка 62. Предлагам на авторите да съгласят с първоначалния текст и да се промени текста от съюзниците на НАТО към съюзни... на съюзниците на Афганистан. Аз не посочих изрично, че аз визирах афганистанските съюзници и тъй като и за са насочени към коригиране, ако те са съгласни с запазването на първоначалния текст, можем да променим текста, така че вместо съюзниците на НАТО да се чете съюзниците на Афгани... в Афганистан, извинете. 60. Е, Предлагам една техническа промяна от пазар на опиум, вместо пазар на опиум да има пазар на хероин. Защото тук в Европа нямаме пазар на опиум, имаме пазар на хероин. Така че това е което имах да кажа. Ако някой би могъл сега да се изкаже, готов съм да обсъждам с тях и разбира се, готов съм да изясни и други моменти, ако те не са ясни. Благодаря ви. Благодаря ви. И сега господин Салафранка. Благодаря ви, господин председател не исках думата, но след като толкова любезно ми предложихте да взема думата, ще кажа нещо. Искам да кажа, господин председател, че господин Касолитис, който е докладчик сянко от нашата група, ме помоли, тъй като той е в Китай, да се изкажа по доклада на господин Арлаки след първи обмен на мненията в рамките на нашата комисия. Първо, той ме помоли да кажа на господин Арлаки, че той е благодарен за преговорите и за благоприятното отношение за това, че бяха възприяти някои от предложените от господин Касолидис изменения. Основният момент за нашата политическа група е, че този доклад трябва да бъде балансиран и че той трябва да отчита новата стратегия срещу бунтовниците. Ние изцяло разбираме грешките, които са били допуснати преди. Ние разбираме също така, че няма достатъчно време, за да се извърши оценка на последиците от тази нова стратегия срещу бунтовниците. По тази причина Смятам, че доклада трябва да бъде балансиран. Господин Касолидис ме помоли да спомена едно-две неща. Първо, като четем тази потребност от балансираност, ние трябва същевременно да отчетем, че има необходимост от компромисни изменения, които да правят връзка между грешките допуснати в миналото и предложенията в новата стратегия. Би било добре да се подчертае необходимостта от политически процес, за да бъдат намерени решения на проблемите на Афганистан. което предполага не само диалог с някои фракции на талибаните, но и също така трябва да се разгледа въпроса за военното отслабване на талибаните. Разбирам критичните бележки, които са били отправени. Някои от моята група биха искали да се отслаби терминологията, така че да не се получи обратният ефект на търсеното. В доклада необходимо е международното сътрудничество да бъде по-ефективно. Това е ясно. Господин Касолидис ми каза, че донорите и международните организации трябва да продължат да играят важна роля в страната. Той ме помоли да ви благодаря за това, че вие подчертах подчертахте значението на отглеждането на опилния мак и нарастващите проблеми с трафика на наркотици. Ние всички знаем, че това отглеждане на опилни култури е де-факто нещо като голяма част от националната економика и също така Също така е важно да се подчертае връзката между проблемът с наркотиците и мястото, което трябва този проблем да намери в новата стратегия за Афганистан. Господин Касолитис също така посочи факта, че той самият е срещу използването на хербициди, въпреки че някои производители цяло отхвърлят и идеята за альтернативни култури и тогава се смята, че може хербицидите са един оправдан метод. Господин Касолидис ме помоли да кажа, че той разбира, че има някакво ограничение за обема на доклада, но ние трябва да подчертаем не само необходимостта от обучение, подготовката на полицейските сили, но също така и на въоръжените сили. След това той ме помоли да кажа, че силите за сигурност, армията и полицията трябва до 2014 година вече да вземат своя ръце управление, контрола, извинете, върху ситуацията в страната. Господин Касолидис подчерта, че той е съгласен с духа на 26-те компромисни изменения но, що се отнася до измене 14, то има някои нюанси. Той иска да гласува срещу един от параграфите в измене 14. Той също каза, че вие очевидно се съгласихте да приемете някои от измененията от членовете на нашата политическа група и доколкото ние разбираме от предварителния списък за гласуване, вие продължавате да предлагате да се гласува срещу тези изменения. Така че това е, което нашия докладчик Сенка ме помоли да ви преда. Ние ще гласуваме по изменения 8 и 9 в нашата комисия. Благодаря ви за проведените от вас преговори, за водени от вас диалог. Този доклад има решаващо значение за борбата с тероризма е много важно да подкрепим Афганистан колкото се може и което въжи и за нашето гласуване в пленарна зала. За това е важно доклада да бъде балансиран и да отчита всички деликатни моменти. Да, наистина били са допуснати грешки, но също така е важно да подчертаем значението на напредъка, а не само да се спираме върху отрицателните моменти. Разбира се, градивният критицизъм е хубаво нещо, но все пак не трябва сами да си пречим, сами да си вредим. Ресурс на Европейския съюз и на съюзните страни, които се борят в Афганистан, са важни. Важно е да се осигурят ресурси. Благодаря ви от името на Касолидис за вашето разбиране, за диалога и се надявам, че до деня на гласуването ще успеем да подобрим още повече този важен доклад. Ние се надяваме, че той ще бъде подкрепен широко. Благодаря ви. Господин Талер, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Няма нужда да повтарям колко високо оценявам работата е извършена от господин Арлаки и докладчиците в Сянка. Това е един много необходим доклад и много добър доклад. Той е добър, защото той много всеобхватно разглежда цялостната ситуация в Афганистан. Но аз си мисля, че все още не е достатъчно ясно нашето основно послание. Аз мисля, че нашето послание трябва да бъде, че ние искаме да подкрепим, да насърчим един политически процес, който да позволи колкото се може, по-бързо, може би в рамките на няколко месеца или няколко години, оттеглянето на полицейските сили. Много от нас знаят, че нашия, нашата общественост, нашите лосоподаватели подкрепят тази идея. Хората искат от нас да организираме политическата възможност за отегляне на коалиционните сили. Не страна по страна, не по-отделно, не чрез отделни решения, взети от националния парламент, но като стратегия на цялото коалиция. За това Искам да задам въпрос на господин Арлаки, защото може би в компромисните изменения не видях този момент. В компромис 13 се казва, че моето изменение 273 е вече отразено в другите компромиси. Може би аз съм пропуснал нещо. Убеден съм, че компромис 25 може би е най-близко до това, което аз предложих а именно да отправим ясно послание, че ние искаме оттегляне на коалиционните сили. Но що се отнася до другите текстове, аз не намерих моето предложение отразено там. Изменение 273 призовава за засилен политически процес в Афганистан, който трябва да включва всички афганистански военни и полицейски сили и който да позволи оттеглянето на коалиционните сили. Ако добросъвестно прочетем компромис 25, така с добри намерения, ние ще видим, че там има подобно послание. Все още не е заявено намерение за оттеглянето. Необходима е координирана процедура в рамките на политическия процес, гаранциите и нататък. Може би има възможност и желание да се отправи по-ясно послание. Благодаря ви за вниманието. Онореволе Нойзер. Нойзер. Благодаря, господин председателю. От името на моята прическа група и като докладчик в Сянка ще съм съвсем кратък. Още веднъж искам да благодаря на господин Алаки, който изготви и постигна един много балансиран компромис между всички политически групи. с този широк консенсус искаме да дадем ясно да се разбере, че демократичният процес в Афганистан е започнал. И разбира се, ние ще го окоръжаваме и насърчаваме. Развитието в Афганистан трябва да се наблюдава отблизо. Както и колегата Талер спомена, ще има някои допълнения към измененията, но 25-то изменение ясно подчертава, че стратегията за постепенното изтегляне на коалиционните сили ще започне от 2011 година и тази стратегия ще бъде изведена на преден план през 2014. Коментара, който господин Алаки направи а, относно а, върховенството на закона и а, ангажимента на полицейските власти. Тук се застъпва и обучението на полицейски сили относно пазарите на опиум и пазарите на хероин. Всичко е ясно, няма проблем. Аз съм радостен, че се постигнаха тези компромиси и те носят едно решаващо политическо послание което ние можем да изпратим а, към Афганистан. Револе Кил Нилсен. Кил Нилсен има думата. Благодаря, господин председател. когато се изказвам след няколко колеги, неизбежно може да повторя някои неща, но искам да благодаря на господин Арлаки за нашето конструктивно сътрудничество и му благодаря също, че включи някои от предложените от мен изменения. Искам да спомена едно от предложенията, които направих, което не е взето предвид за сега. Искам да го обясня защо настоявам точно на него. Става въпрос за изменение 14. Аз исках да се добави една препратка към Конституцията от 2004. Не извинява се оратора, номер 23 е изменението. Глава 33, изменение 14. Възоснова на Конституцията от 2004 година е текста, който предлагам. Мисля, че е много важно да се направи препратка към тази Конституция и както господин Салафранка каза, преди малко, важно е да се набляга върху положителната страна. Аз мятам, че това е положително, въпреки всички останали обстоятелства. Смятам, че е важно да се направи препратка към тази конституция в доклада. И още едно-две неща искам да спомена. Първо, относно механизмите. Това всъщност е в едно друго изменение, търся го в момента. Vous n'avez pas retenu... Euh, Изменение номер 11. Там вие не включихте стандарта за прозрачност и критериите за използване на веригата на доставки. Призовава силите на НАТО и така нататък за ситуация, в която те отговарят за собствената си верига на предлагането, но трябва да се включат и стандартите за прозрачност и критериите за употреба. Това са нещата, на които исках да наблегна още веднъж. Иначе съм много доволна от броя на предложенията, които са включени, защото вие добре знаете колко важна е е каузата на жените в Афганистан, за мен лично, и ви благодаря, че включихте този текст. Госпожа Гонас. Благодаря. Искам да благодаря на колегата Арлаки, както и на докладчиците в Сянка, за огромната работа, която са извършили и която обхваща по-голямата част от измененията и така текста е станал вътрешно споен. Мисля, че всичко е протекло много хубаво с текста и това според мен се дължи на много отворения и в дух на сътрудничество подход на докладчика господин Арлаки. Мисля, че има сериозно подобрение в доклада и особено много ме радва факта, че правата на жените и гражданското общество са по-сериозно подчертани наред с необходимостта от изграждане на много институции, както и борбата с наркотиците. Също така искам конкретно да подчертая моята подкрепа за измененията, предложени от господин Касолидис, по-точно допълнението, което предлага той към изменение 173, където говори за по-голямо ангажиране на местните и регионални органи на властта в Афганистан, което обаче по никакъв начин не бива да нарушава правовия ред в държавата. Това са някои от нещата, които аз лично видях в Афганистан при посещението ми там през 2008 година. Също така, в голяма степен съм съгласна с текста в компромисно изменение 10. Според мен той е резултат от казаното от господин Касолидис за а, първоначалните спънки и проблеми в борбата с а, движението на бунтовниците. Мисля, че е много приятно, когато виждаме един интелигентен човек, а, като господин Кацолидис, да отразява позициите на НЕП, особено в сравнение с това, което се правеше през 2008 година във връзка с Афганистан. Искам да отбележа също, че не ми харесва това, в което пише в компромисно предложение 16, да се споменава е, придобиване на водеща роля на Европейския съюз, е, каквато той заслужава. Смятам, че няма нещо, което ние да заслужаваме. Хората в Афганистан заслужават подкрепа, но смятам, че не е удачно да говорим за водеща роля – на нашия съюз, ние какво правим? Просто даваме пари, не критикуваме много остроамериканците и така нататък. И именно за това нещата стоят точно така, както стоят в момента по отношение на стратегията и въобще цялостната ни ангажираност в процеса. Затова смятам, че е по-добре да не бъдем чак толкова смели с тая фраза, просто нещо по-скромно да кажем – не да бъде водещата роля. Ако можем да дадем положителен принос, това е хубаво, можем, но определено нямаме водеща роля. Определено съм съгласна с онези, които казаха, че е важно, ако е възможно, в компромисно предложение 25, макар че ми се струва, че е внася подобрение, все пак ще е добре да се подчертае подкрепата за политическия процес. Т.е. не става въпрос само за военно решение или за изтегляне на военните сили. Просто трябва да се направи необходимото, така че там да протича политическия процес. Затова, според мен, трябва да се подчертае Диалога с Афганистан да продължава да протича. Ние не бива да храним никакви иллюзии, че ще успеем да се справим с ситуацията в Афганистан, докато нещата в Пакистан са такива, каквито са в момента и гражданското общество не е поело водеща роля. Е, знаем за талибаните, знаем споровете на Пакистан с Индия, които продължават да се точат и показват почти никакви признаци на напредък. Но още веднъж искам да благодаря на всички, които са участвали в изготвянето на компромисните изменения. Благодаря. Контис. Деконтис. sorry, Azichioccio. Ah, niente, allora il nome è sbagliato. Azichioccio. Извинете, очевидно друг ще бъде ораторът, казва председателя. Благодаря, господин председателю. Няколко пъти беше повторено едно и също, но нека и аз да го повторя, че вие свършихте чудесна работа. Вашата задълбочена и усърдна работа. Ще, да се надявам, че ще даде много добри плодове. това, което ви изготвихте като документ, а, получава подкрепата от получава подкрепа от наша страна. Внесени са изменения, които е, с които трябва да се заличат важни части от е, доклада. Но искам да помоля е, докладчика да не приеме тези изменения, да запази първоначалния вариант на текста. Въпреки, че беше изказано единодушно единодушно съгласие. А, Афганистан е една държава и а, тя може да, да взима суверенно своите решения. Ето защо тези изменения да не трябва да бъдат приемани. Когато говорим за изпълнения и проблеми свързани с бедността, разходите свързани с справянето с бедността. Това е нещо, което е наистина потрясаващо. И това е, е било предложено да бъде заличено. На страница 13 пише, че командировачните могат да стигнат за, хиляди, за издържането на хиляди ученици. 26-то Европейския дънакоплатец може да окаже подкрепа вместо парите да се използват в борбата с талибаните. Искаме а, да призовем докладчика комисията и въобще всички в пленарна зала да ни подкрепят. Този доклад, ако бъде прият, той ще трябва да бъде публично оповестен. Ние ще е, го, е, доклада е добър, но е, чрез такива заличавания се прави опит да се отслаби влиянието на доклада. Um, Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за този смел опит и пример как един добър човек се опитва да изпълни една невъзможна задача от интерес за света, като предлага политика, която да внесе подобрение в ситуация на една много дълго продължила война с малки признаци да има сериозен успех. Макар, че от време на време се вижда преобръщане на нещата в положителна посока, но все пак аз съм скептично настроен към инфраструктурата и гражданското участие в тази страна. Ясно е, че трябва много да се направи за изграждане на една нация, която реално никога не е била част от международната общност на напредналите е, нации. Винаги е била изключително изостанала селско-стопанска държава. Мисля, че най-добре са били нещата там, когато са имали цар. Но след като са свалили него, просто война, е, гражданската война продължава вече десетилетия отчасти подкрепям голяма част от измененията. Имам едно-две неща да кажа по компромисните измерения. Може би ще се отхвърлят 14, 16, може би 22 и 25. Тоест, има истина в това, което той казва, но мисля, че на, на места това, то няма да помогне много в усилията на НАТО и неговите съюзници да въдворят мир в тази страна. Определено съм съгласен с Ана Гоменс, че човешките права, жени, правата на жените са от изключително голямо значение, че трябва да се изгради на ново обществото в Афганистан, което е една много сериозна задача, който се опитва да преоформи и изгради на ново една цяла нация, която десетилетия наред живее в условия на ислямизъм, гражданска война, наркотици и корупция. И има вероятност да се окаже вярно, че парите на нашите данакоплаци се харчат за една почти обречена на неуспех кауза. Ако силите на НАТО и Западния съюз претърпят провал в Афганистан и ние просто се оттеглим, има много по-голяма опасност талибаните да превземат Афганистан и да дове... това да доведе до следваща дестабилизация. Т.е. по стратегически причини ние трябва да продължим да се борим и да инвестираме там в изграждането на нацията, макар и да няма една съвсем ясна стратегия за изтегляне от там. Но това е основната насока в доклада и смятам, че ще приемем и компромисните изменения. Може би срещу едно-две от тях ще гласуваме против. Благодаря ви. Други желаящи не са се записали за изказване за момента. Сега давам думата на докладчика за окончателен коментар по въпроса. Благодаря ви, господин председател. Да, беше сложно не е просто да бъдат намерени компромиси, е но общ език по някои от основните съставни части на доклада. Но в крайна сметка всички изменения бяха прияти след обсъждане. Мисля си, че това не е доклад, който се стреми към общ знаменател. Защото всеки се стремеше да се постигне съгласие, всички политически групи се стремяха да се постигне съгласие по основните моменти в доклада. Смятам, че това е така. Разбира се, все още има някои несъгласия, но смятам, че в крайна сметка че безспорно е, че докладът е балансиран. Основният елемент, който аз възприемам от страна на ЕНП, беше да се въведе в текста позоваване на значението на on... справянето с бунтовниците. Да, това изцяло съвпада с основната насоченост на този доклад. Когато бях в Афганистан през февруари бях потресен, защото всичките мои тези бяха споделени от ИСАВ. Те ми казаха, вие сте права в вашите критични бележки, защото ние наистина изгубихме подкрепата на голяма част от населението. Вие сте прав, когато казвате, че стратегията беше погрешна. Това, което ние се стремим да направим е да променим нашата политика и да възприемем нова стратегия. И целта е не да намалим жертвите сред цивилното население, а да постигнем нула – да сведем до нула броя на тези жертви. Така че стратегията включва и военни действия, и чисто цивилни, граждански действия. Така че това е отразено в този доклад. Това е решаващата част от този доклад смятам, че също така докладът е конструктивен, защото той иска точка по точка да опише основните проблеми за бъдещето на Афганистан. Не да се стремим да изкажем Афганистан във всички аспекти. Ако започнем да се преструваме, че ние искаме абсолютно всичко в Афганистан да работи като почасовни, всички институции и всичко, мисля си, че ще грешим. Ние трябва да средоточим върху 4 или 5 основни момента и да средоточим нашите усилия и нашите значителни финансови средства и след това да се оттеглим. Това е основната цел. Точно за това аз се постарах в максимална степен да съсредоточа доклада върху тези четири момента, за които вече говорих господин Нойзер и социалистическата група говореха за съдебната система. И аз съм съгласен с това. Не може да имаме добри полицейски сили, ако успоредно с това нямаме съдебна система, която да гарантира зачитане на закона. Да, това е така. Но аз отказах да разширявам доклада така че той да обхване всички сфери, които имат отношение към възстановяването на Афганистан. Също така, вече се запознах с доклада на комисията за Афганистан и Пакистан и аз вече казах, че това е по-широк доклад, който се занимава с политически въпроси, което е типично за парламента. Планът за действие на Европейската комисия е нещо малко. Не става дума там за политически въпроси, дори за някои съществени моменти. Точно за това парламентът трябва да даде свой принос. По бележките на господин Касолидис и унищожаване на отглеждането на опиумен мак като основно решаване на проблема с Афганистан. Има едно изменение, внесено от мен, та предлагам афганистанското правителство със закон да забрани използването на химически хербициди в Афганистан, защото това е, което не беше направила в Боливия и Перу и по този начин беше намалено производството на кока и страните не стигнаха до нивото на Колумбия, където все още има много плантации на кока, но много от тях бяха унищожени от химически хибициди. Но парламента трябва да поиска забрана. Господин Касолидис говори за химически хибициди. Унищожаването на опиумните култури трябва да се извършва или чрез оборудване, или на ръка. Така че аз подчертавам това и се надявам, че НП ще гласува за това, което аз предлагам. Защото химическите хербициди са били използвани в Афганистан и това тяхно използване е спряно преди известно време, обаче няма гаранция, че няма да се възобнови. Но това ще учи, ще бъдат повторени дни и същите грешки, които ООН е критикуваше защото това е начинът за увеличаване на е популярността на тези, които предлагат тези мерки, да се засилва тероризма и в крайна сметка това не решава проблема. Предлагам 5 годишен план с използване на малка част на европейските средства. С Афганистан говорих с руските власти и те са много ентусиазирани да подкрепят тази идея. Делокладът предлага да се създаде специален орган, тъй като министър на борбата с наркотиците в Афганистан и съответно министерство не е в състояние по редица причини да изпълни този план. Затова трябва да има орган, в който да бъде представена афганистанското правителство и също така представители на международни организации и други, и да бъде процесът приключен за 5 години. След 10 години никой няма да може да приеме всеобхватен план за унищожаване на опомния мак. И затова в доклада посочвам защо това не се е случило и виждам, че всички политически групи са съгласни с това и много се радвам. На това виждам, че няма предложения за съществени изменения. И това е много важно за Афганистан, когато докладът бъде утвърден. И накрая за предложението на НП. Наистина много конструктивен беше духа на господин Касолидис и на другите колеги. Много високо оценявам това. Колегите от всички политически групи много добре работиха с мен, така че има всички основания за консенсус по доклада. И отново има една друга важна част от доклада, например, оценка на ситуация на жените, провеждането на изборите, въздействието на международната безвъзместна помощ. Аз просто реших, че ще гласуваме за тези изменения това към господин Талер. Смятам, че вие сте прав, когато казвате, че нашето послание трябва да бъде ясно, защото това е начин по който Европейския съюз трябва да действа и ние трябва да внимаваме също и препоръките да бъдат изпълнени, които са формулирани в доклада. О, още от сега трябва да гарантираме това Европейската комисия и съвета да се отнесат сериозно към цялата извършена от нас дейност политическото решение, да, това е основна част на доклада. Лондонската и Кабулската конференции казаха много ясно, че няма военно решение за Афганистан. Така че това е същинският елемент в доклада. Въпросът, който вие поставихте, вие казахте, че вашето изменение номер 273 не е изцяло отчетено, но последния компромис, с който господин Ойзер съгласи, казва, че трябва да има поетапно оттегляне на нашите сили от Афганистан. След това има друго изменение от господин Вайгъл, в който се говори за създаване, т.е. извинете, за определяне на две годишен срок за отегляне на войските. Ще видим как ще премине гласуването. Но отново искам да кажа, че моят доклад не се стремеше към това да се постигне съгласие възоснова на най-малки общ знаменател. Стремях се към широко съгласие. Към Анна Гомеш. На вас не ви харесва формулировката водещата роля една формулировка в една от компромисите, но компромисът говореше за ЕУПОЛ, Европейските полицейски сили. И изменението на госпожа Ятенмаки не е за водещата роля като цяло. Водещата роля по въпроса или в сферата на обучението на полицейските сили. Съгласен съм с вас, че Европейския съюз далеч не е единственият, който има водеща роля. Защото ако беше така, нямаше изобщо да имат създаване на такава стратегия. Така че просто трябва да възприемате тази формулировка, водещата роля на Европейския съюз в контекста на предложението на госпожа Ятемаки. За Пакистан сте права. Пакистан има решаваща роля. Но вие изслушахте министра на външните работи на Пакистан и той каза някои много важни неща, които съвпадат с това, което вие казахте. Пакистан трябва да бъде на наша страна. Пакистан има право да каже какво той смята за Афганистан. Нека да не забравяме, че Пакистан има граница почти 300 000 километра 3000, извинете, километра с Афганистан. Така че тази страна има правото да изказва своето мнение. Така че хората говорят за намесата на Пакистан, Иран и т.н. нататък. Аз смятам, че ако една страна, която има граница с друга страна, с която, в която се води война, има правото да бъде изслушана. Има няколко изменения, свързани с тъй нареченото регионално решение, включващо Русия, Китай, Индия, Иран, че трябва да се отчитат позиции на тези страни. В доклада не се спрях подробно на това, защото това е един изключително сложен въпрос – който би ни отвел в съвсем друга посока. И това би било нещо само като покана. Защото сега е имало някои елементи, отразени в стратегията, но не са били предприяти конкретни инициативи в тази посока. Господин Хаджи Георгиев, благодаря ви за добрите думи за доклада. целта ми този доклад да е бъде одобрен с много голямо мнозинство. Мисля се, че са постигнати много честни компромиси, които не разводняват доклада. Основните моменти са запазени. Така че това е процесът на парламентарната процедура. Може би тази процедура е тромава и сложна, но така или иначе това е с нещата. Вие говорихте за стойността на войната. Това ме изненадва. Искам да попитам, защо почти всички групи са били срещу този текст, където аз казвам, че стойността на войната в продължение на 5 дни е такава, че с тези средства би било възможно да се елиминира цяло бедността в Афганистан. Защо повечето групи искат да бъде заличен този текст? И аз реших да се откажа от този текст, след като имаше толкова широка съпротива. Но може би ви бихте могли да ми обясните защо толкова почти единодушно сте били против това из... изчисление, това позоваване. Има текстове в доклада, които излично посочват огромната финансова цена на войната в Афганистан. И защо да не се сравнят тези разходи с альтернативите е най-очевидното да се види колко средства се заделят за реализиране на различни решения. Но тъй като имаше почти единодушие по този въпрос, аз заличих този текст и изразих положително мнение по това, въпреки че, разбира се, аз не съм съгласен. Uh, thank you for your appreciation of... Е, е, господин Танък, Разбира се, че се стремих да обединя различни позиции. Може би вие ще ми обясните защо сте против това компромисите и ние ще положим максимални усилия да обсъдим въпроса по-задълбочен. Вие не бяхте на преговорите, когато приемахме изменения. Много съжалявам за това. Може би тогава моментът е бил подходящ да получите по-широка подкрепа. Много ви благодаря, господин председател. E благодаря, господин Алаки, за коментара. Благодаря и на колегите, които се изказаха. Следващото ни заседание е през ноември на на 9 ноември е гласуването, а след това през декември ще се гласува и на пленарното заседание. Сега ще имаме заседание на разширения състав на бюрото, но то ще е при закрити врата, така че моля тези, които няма да участват в него, в момента да излязат от залата.